Good afternoon, colleagues. Добър ден, колеги. Виждам хората, които ги няма. We should still make a start and, uh... Но трябва да започнем. И така, приемане на дневния ред, първа точка. Предлагам да приемем дневния ред с промяната на началото на заседанието това няма как да го върнем назад. И така, техническо съобщение. Искам да ви припомня, че вратата ще остане затворена. Ако трябва да си тръгнете преди да приключи обмена на мнение. Моля да използвате страничната врата. Тази зад мен ще бъде изключена. Някой предложи и през прозореца, но хората, така или иначе, понеделник може по-творчески да подходят. Има и друг изход, посочи го току-що. Мисля, че задния, задния изход се нарича това в самолетите. Може да използвате. Трета точка от дневния ред – по 214 член от правилника решенията на координаторите, взети на 20 януари, са качени на страницата на АФЕД с всички останали документи за настоящото заседание. Те ще бъдат част от протокола от днешния ден. И така, стигаме до четвърта точка – Отношения с канада настоящо състояние и въздействие от федералните избори през 2019 година. Уважаеми колеги, уважаеми колеги, първо, добре дошла на посланника Едита Харда, управляващ директор за Америка в СВД. Тя е тук, за да ни каже какво се случва а, е, с отношенията Европейски съюз Канада. Проведаха се федерални избори на 21 октомври 2019 година. Либералната партия на премьерът е, Джастин Трудо получи 157 места и сформира правителство на младсинството, т.е. загуби мнозинството, което имаше през 2015, загуби го а, като спечели консервативната партия, основната опозиционна партия. Отношенията ни почиват върху общи ценности, което ясно може да се види в голямото политическо-економическо сътрудничество помежду ни. Кана е, Канада една от страните, които са изключително близки на партньори на Европа, защото имаме сходен начин на мислене. Когато течаха преговорите за СЕТА, тук имаше министри, те се изказаха, е, ми се искаше да кажа, ако Гренландия не беше на изток от Канада, на запад от Канада, то тогава Канада можеше да е член на Европейския съюз. Но тъй като Гренландия е по средата, не може приключването или завършването на споразумението за стратегическо партньорство и СЕТА през 2016 година сближиха а, нас и Канада. Тя е партньор, на който може да се разчита, що се отнася до климата, биомногообразието. Имаме много сътрудничество, външната политика, политиката за сигурност, изкуствения интелект и научно-изследователската дейност. Това стабилно партньорство трябва да продължи. И аз съм убеден, че Европейския парламент и новоизбрания Канадски парламент ще продължат интензивното си сътрудничество по време на този мандат. Уважаема госпожо посланник, давам ви думата, за да ни кажете какво е въздействието върху нашите отношения с Канада от федералните избори и какво се очаква през едните месеци. Заповядайте. Благодаря ви. и Добър ден, уважаеми ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа, господин председател, За мен е чест, че съм тук и че имам възможност да говорим за работата си с Канада. Както казахте, ние сме свидетели на новите избори. Те се проведаха през октомври. Положението не се промени драстично. Да, промени се, но пак казвам не е драстично. Забелязваме, че второто правителство на Трудо запази 75% от предишните министри. Поради тази причина не очакваме голямо преориентиране на политиките. Също така видяхме каква е програмата на това ново правителство. И това, което мога да кажа е, че тази програма е много сходна на програмата на Европейската комисия, новата Европейска комисия. Това е отлично и за отличните отношения между ЕС и Канада. Както казахте, справо премьерът Трудо ще ръководи едно правителство на мълцинството. Той ще трябва да разчита на подкрепата на партиите, които му обещаха да го подкрепят. И да го подкрепят е, Страната излезе много разделена и поляризирана от изборите между източните и западните провинции, провинции между градовете и селата. Имат нужда от сближаване, от единство. Правителството ще трябва да направи всичко възможно, за да може страната да се върне е, към едно такова единство. Това се вижда и при гласуването. Премьерът ще трябва да намери общите моменти между себе си и опозиционните партии, за да може да прокара и своята политика и техните идеи. Преди няколко седмици премьерът направи официалната си реч, в която изнесе приоритетите за правителството. Това е реч е, пред е, кралицата, е, дори метафорично. Положението сега е ясно и може да говорим за приоритетите. Борбата с климатичните изменения е основната тема за Европа и за Канада. Нетни нулеви емисии до 50-та година, това бе обещано. Правителството също така подчерта амбицията си да направи това по един начин, който да даде възможност на економиката да расте. Правителството възнамерява да заложи различни мерки, за да се увеличи енергийната ефективност на сградите, например, да се насърчат зелените технологични фирми. Нещо друго много важно като приоритет е регионалните разделения да бъдат преодолени. И нещо, което знаете, министър Фрилан бе номиниран за заместник-премьер и човек, който отговаря за вътрешните отношения между министерствата. Тя е човека, който има изключително важна задача, а тя е да има добри отношения между провинциите и хората. Знаете, че тя е изключително способна дама. Изключително съм впечатлена от това и колко помогна на Европа с приемането на СЕТА, с прозумението за свободна търговия. Друг приоритет за правителството на Трудо – са намаленията на данъците, но не за всички, а само за някои и не за най-богатите. Основният момент тук е да се създаде национална програма за фармацевтичните продукти. Това е защото там се покриват само услугите които предлагат лекарите, а не предписването на лекарства. Следваща точка, която проистича от предишната, е помирение с коренното население. Правителството обяви, че ще се опита да приложи декларацията на ОНЕ за правата на коренното население в първата година от новия си мандат. Така че това е много амбициозна цел. Други цели на правителството на Трудо, просто ще ги изброя. Намаляване на замърсяването с пластмаса. Ние се борим в Съюза също с това. Друг важен въпрос за двете Америки е преместването на нефтопровода, който преминава през планините е тема, която много разделя хората. Що се отнася до външната политика, ратифициране на споразумението с САЩ МСА, т.е. старата нафта, с Мексико, САЩ и Канада. И нещо друго, много така сложно за правителството е, че те ще се опитат да станат а, член на Съвета за сигурност на ОНЕ, водят кампания за това. Те ще работят с страни, които мислят по същия начин. Отново а, потвърдиха желанието си да работят с НАТО, опазване на мира с ООН, искат да дадат повече помощ за развитие. Има два приоритета там. Едното е образование, а другото е равенство между половете. И накрая нещо друго важно за Европа казват, че ще работят по преглед на правилата в цифровото пространство с всички, които мислят като тях. Искат да има справедливост и етични указания за изкуствения интелект. Това отговаря много и на приоритетите на новата Европейска комисия. Ние, и знаете много добре какво каза председателката Урсула фон дер Лайн в Страсбург. Тя говори за света, в който живеем, в който няма сигурност, където има прекалено много сили, които единствено и само се конфронтират. И каза, че за това трябва да работим с приятелите си. И за нас Канада – е страна приятел. Можем да влезем в съюз с нея винаги. Тя е надежден партньор. Какво възнамеряваме да направим? Говорихме за сета, говорихме за споразумението за стратегическо партньорство. Има временно прилагане в момента искаме да организираме тази година среща на върха на лидерите с Канада или на ниво министри среща. Ще видим как ще тръгнат нещата, за да може в края на годината евентуално да имаме подобна среща. Несъмнено, последните години Канада се развива много в положителна посока. Говорейки за сета, може наистина да се радваме, тъй като 10.5% се увеличи търговията в сравнение с предишните 10 години. Износа на стоки с 15%, замеделския износ 7%. Така че Отличен е резултата от тези срещи. След седмица ще отбележим комитета за, за съвместния комитет за сътрудничество, който се занимава точно с отношенията между нас и Канада и ще видим дали може да планираме срещи на високо ниво още тази година. Това, което подготвяме за тази среща е следното. Искаме да да защитим правата на човека и да работим по-активно в тази посока с Канада, включително равенство между половете, демокрация, върховенство на закона, международен ред и многостранно отношение. Ще видим също с климатичните изменения как може да се справим заедно с тях. Това е приоритет и за двете страни. Също така ще загледаме възможностите за чистите и зелени технологии, за да можем да постигнем целите си за борба с климатичните изменения. Други точки са цифровия дневен ред. Това е приоритет и на двете страни. Подкрепа за цифровото новаторство, изкуствения интелект и също така ще се вгледаме във възможности за тясно сътрудничество в етичното използване на съществуващи цифрови умения и данни. Друг важен въпрос тук е сигурността. И за двете страни е много важна темата. Искаме засилване на способности да се преборим с хибридните заплахи, да насърчаваме мир, стабилност, включително към, с приноса на канадците, които те правят към нашите операции за стабилност и мир. Както знаете, ние имаме такива операции за управление на кризи в Украина, Западния бряг, в Мали и Ирак. Канада е отличен съюзник в НАТО. Преди няколко дни имахме диалог за сигурност където заложихме ясни приоритети и казахме, че сме готови да работим и по темата сигурност. Ще префразирам това, което вие казахте и което чухме от Тимати Гарден Еш. През 18-та година на една публична лекция тук. Той каза нещо, което е сходно това, което вие казахте. Идентичността и границите на Европа трябва да бъдат по-ясно очертани, но ако Европа е общност на идеи и ценности, Канада би била отличена държава членка на Съюза. Благодаря ви. Готова съм да отговарям на въпроси. Благодаря. И аз ви благодаря. С нещо друго чух. Що е то канадец? Това е невъоръжен северноамериканец със здравна застраховка. И така, с тези положителни мисли, колеги, заповядайте. Ма някои поискали думата. Колегата Пизапия. Grazie, grazie moltissimo per la sua relazione. Много ви благодаря, много интересно и много положително вашето изказване. И така, имам два въпроса, които искам да ви задам, които идват и от положителното ви становище за приоритетите. Те са много сходни на тези на Европейския парламент. И така, каква е реакцията по настоящем? И какво е мнението за Иран след свалянето на самолета преди няколко седмици? Следващият ми въпрос е свързан с следното. Казахте, че са много важни отношенията между Европейския съюз и канадското правителство. На ниво граждани, а не на ниво правителство. Що се отнася до последните договори, извинете, преговори, които имаше между Канада и ЕС, положително гледат хората на тях или пък се насочва повече към спорните въпроси. Това са важни споразумения. Все пак ставаше дума за стратегическото партньорство и сета. Благодаря. Thank you very much. Viola. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря и на посланника за изчерпателната информация. Коментирахте вече, че има увеличение на търговията. Много добър сигнал, включително и за страните членки. Говорихте и за замеделието, но така, кои са основните сектори, ако имате малко повече данни, може да ми отговорите и писменно. После, Каква е позицията на Канада срещу много агресивните действия на Русия? Има ли нещо ново по този въпрос? Повдигали се и в публичното пространство или в дипломатичните страни. А също Китай след ареста на госпожа Уенг преди 13 месеца реакция очаквахме. Това е една много голяма тема. Може ли да коментирате? Как е, ще се позиционирате с отношенията си с щатите е, и с исканията на е, Китай, като се има предвид, че в западния Тихоокеански регион има много голям контингент от китайски граждани – Канада също има ангажименти към източна Европа, по-специално и Украина. Интересно е да разберем в малко повече подробности какво конкретно предвиждат те да предприемат като действия в Украина и в други страни от източното партньорство колегата Санчес. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за вашето изказване. Аз говоря не само а, като член на тази комисия, ако и докладчик, постоянен докладчик а, за СЕТА в Европейския парламент, както и като заместник-председател на делегацията за връзки Европейски съюз Канада. Вие казахте, Канада може би е най-европейската държава извън Съюза. С нея ние споделяме много ценности, много проблеми. И считам, че споразумението СЕТА, и вие го казахте, е много повече от търговско споразумение. Вие говорихте за миграцията, за климатичните изменения, за равенството между половете. Трябва да работим заедно няма да има особени промени в Канада. Нещата в правителството се запазват почти същите. И имам един въпрос. Как вие виждате процеса за ратификацията? Някои държави проявяват неохота да го направят. Има също дезинформация. Каква информация можем да предоставим? Все пак суверенните парламенти са тези, които ще гласуват, но може би не разполагат с пълната информация как можем да им помогнем от страна на този парламент. Благодаря ви. Благодаря. Ако мога и аз да задам един въпрос. А доколкото а, знаем, 40% от търговията ЕСА Канада се осъществяваше от Обединеното кралство. Тоест, те бяха и така портала към Европейския съюз. Сега очакваме ли, забеляли ли сме вече някакво изместване към а, други европейски страни или те все още изчакват и да видим пък и какво ще, как ще изглежда и следващото споразумение с, между Обединеното кралство и Европейския съюз. Има ли други въпроси? Не виждам. Заповядайте. Благодаря. Да започна отзад напред. Сета, ратифицирането и търговията и как се очертават нещата сега. Нека да повторя, Обединеното кралство все още сме в е, преходен период. Разбира се, те са тези, които ще трябва да влязат в е, преговори за търговско споразумение с Канада. Ние сега само така оценяваме статистика, статистически данни, какво ще означава всичко това за нас. По отношение на търговията, помощта за развитие, знаете много добре. Вие сте дискутирали, предполагам, нееднократно и дълго тук При нас отговарящите за отношения с трети страни също извършват анализи. Опитваме се да разберем на къде да се ориентираме. Обединеното кралство влезе вече в първи контакти с Канада. Дори имат подписани споразумения с някои трети страни, така че от тях зависи. Нямам а, статистически данни. по-скоро Генерална дирекция търговия може да отговори, не е службата за външна дейност. Но СЕТА и е, споразумението за стратегическо партньорство, ние помагаме на колегите да разяснят защо тези две споразумения са от полза за нас. Разговаряме и с страните членки, помагаме им с информационната кампания да обяснят какво, с какво допринася сета. Не обяс... Изключително интересно беше да се види колко много желание имаше от една другата страна на океана да има контакти и в търговията и не само. Имаме и двустранни работни групи. Мисля, че са около 27 за момента и броят им реше, е, расте. Защото определено има желание за сътрудничество и се е, откриват много големи възможности за такова. Просто невероятно е че има не само толкова огромен брой работни групи, но те и работят и обменят е, информация, защото работни групи има и с други страни, но те рядко се събират. Докато е, тук е, има много голям интерес и те се обръщат все по-често към нас, за разлика от други страни. Що се отнася до сета? Търсиме какво ще помогне на страните членки, посолствата, съответно на Канада в, тези, в страните членки също действат много активно. Украина, да. Диаспората е много голяма. Предходното правителство на Трудо много работеше и за помощ, в помощ на реформите в Украина – да се търси и приемане на законодателство за криминализиране на незаконното обогатяване, корупция и така нататък. Това, което ние вършим, е да оставаме в координация с тях по много въпроси, включително и с Украина – и е, ако има действия от наша и от тяхна страна, те да, да вървят в е, паралел. А, така, темата свързана с Север, е, Арктика, цялото това а, пространство. Сега има специален, а, ние имаме специален пратеник за Арктика. Има и работна група, в съответния форум и нашите действия са до голяма степен координирани с Канада. Регулярно се срещаме с техните представители за оформяне на политики, извеждане на приоритети и стиковане на действията на страните членки и на, на канадците, така че приоритетите ни да, да са своего рода съответстващи си. Винаги се стараем да правим това. За Русия, да знаете, следим какво се случва там съвсем отблизо. А, и е, в тази посока трябва да работим всички заедно. For, uh, I mean, maybe, maybe uh, I stay with foreign policy. Uh, going to, to China. Подкрепа и външната политика за Кина, Китай. Двете, двата основни приоритета за координиране и в миналото за нас с, с Канада бяха Китай и Украина. Те са много благодарни за нашата дейност, за нашата подкрепа, особено по отношение на задържаното лице в Китай. И се надяваме, че нашите усилия на дипломатическия фронт ще дадат резултат. Когато можем, помагаме защото в края на кращата ние сме за това да се спазват човешките права, съответно се спазват правата на задържаното лице. Подкрепа за сета от страна на опозицията. Имаше критики, но сега излизат все повече нови данни и така настроенията против не само в Канада, но и в Европа срещу сета започват да заглъхват, защото се дава сметка, че това е едно споразумение от много високо качество и носи много ползи и за Европа. Така че напоследък не се сблъскваме чак с толкова много критики. Ние, разбира се, винаги търсим да дадем добри примери и добри доводи за а, това какво се случва. Въпрос за това какво се случва в Иран. Позицията на Европейския съюз се базира на резолюцията на съвета за сигурност. Канада иска да бъде член на съвета за сигурност и съответно я подкрепя. Разбира се, е, има различни мнения какво може да се направи по отношение на Иран, а също и по отношение на съседи. Но във всички случаи е, това, позициите са в синхрон с тези на Европейския съюз. Има ли допълнителни въпроси? Ако не, нека да благодарим на нашия гост. Ще следваме внимателно какво се случва с Канада и вие сте винаги добре дошла да ни давате информация, ако желаете. Колеги, сега прекъсваме за 8 минути. В 16.15 ще дойде комисар Байли и заседанието ще е при затворени врати, така че всички тези прекрасни млади хора в дъното на залата и всички, които не са членове на нашата комисия, любезно ги каним да напуснат кораба.